There's still no translation, is that true? Now it works? Работи ли отново превода? Добре, колегата Гайер казва, че ще, ще ме разбира дори ако никой не превежда, това е ясно. А, нямам намерение да говоря на тежък швабски диалект. И е, сега откривам отново заседанието. Първо да ви съобщя, че при тайно гласуване е, в е, комисията беше прието предложението на българското правителство за избиране на Ильяна Иванова за член на Сметната палата. Е, с голямо мнозинство, с 17 на 2 на 5 гласа. Публично оповестих резултата и поздравявам госпожа Иванова. Пожелавам ви от всичко най-добро и успех! Нека сега да преминем към следващата точка от дневния ред а, а именно работната програма на Европейската комисия. На това място поздравявам за пореден път с добре дошъл комисара Шемета. Работим с него в много области и се радваме, че, че той отново е тук, за да отговаря на нашите въпроси, защото за нашата комисия също е важно да бъде навреме информирана за работата на комисията, за да можем ние като пряко избрани от нашите гласоподаватели, да дадем, може би, важни идеи, да направим важни бележки по тяхната работа. От дискусиите до този момент и от дебата в пленарна зала, знаете, че някои неща са особено важни за нас. Ние Смятаме, че не бива да се изразходват публични средства, за които няма освобождаване от отговорност. Надяваме се комисията да ни помогне да напреднем по въпроса за освобождаването от отговорност на съвета. От много години стои въпроса а, с приемането на годишните доклади на страните членки. От 6 години чакахме е, е, съответния сигнал. Сега комисар е, Шемета а, ни съобщи, че ще ни бъдат предадени тези а, доклади. Смятаме, че е крайно време това да се направи. Комисар Шемета много се ангажира с работата по този въпрос и аз искам да му благодаря за това, че той а, пое този проблем на парламента и настоятелно а, поиска това, за което настоявахме ние. Не искам обаче да изпреварвам дискусията. Има няколко теми, които ни е, занимават. Е, мисля, че наш общ интерес е, е, въпроса за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и в хода на изработката на бюджета ни занимава въпроса за споделеното управление на средствата. 80% от бюджетните средства на Европейския е, съюз е, се управляват съвместно е, от нас и страните членки. Този въпрос се намира в процес на триалог с съвета и комисията. Ние като комисия по бюджетен а, а, контрол а, поставяме този въпрос непрекъснато на дневен ред. Може би ще чуем от вас а, няколко думи по въпроса за това как комисията гледа на този въпрос и въобще какво е отношението на комисията към тази важна тема. Още веднъж добре дошъл на комисара Шемет. Заповядайте, имате думата. Е, thank you for these е, introductory remarks. Благодаря за встъпителните думи. Преди да започна своето изказване, искам да ви докажа, че си спазвам обещанията и днес съм донесъл пакет с годишни е, отчети за онези държави членки, за които нямаше информация, заедно и с писмото на генералния директор на DG Regio, където са представени правилата за това как се използват тези отчета или, отчети или резюмета. Господин председател, госпожи и господа депутати, най-напред искам да ви благодаря за тази покана. И мисля, че тази размяна на мнение е важен част от диалога между вашите между нашите институции по работната програма на комисията. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим въпроси, представляващи особен интерес. Двете институции имат общи интерес, а именно да защитават финансовите интереси на комисията, добро управление на средствата и наличието на механизми, така че подкрепата на Съюза да отива при онези, които имат нужда от, него, от нея. Това не е само основен процес на доброто управление, това е въпрос на ефективност, справедливост и равнопоставеност. Комисията миналата година в своята програма отговори на новите потребности, възникнали в резултат на кризата. Економическата ситуация си остава, както знаем, несигурна и в много държави членки Европейския съюз е в слаба рецесия. Ето защо трябва да се постави акцент върху стабилност и устойчив растеж, така както е очертано в пътната карта на комисията от октомври 2011. Комисията в посланието по повод деня на Шуман, комисията призова всички заинтересовани страни да удвоят усилията си за постигане на целията на стратегията 2020. Като част от европейския семестър, комисията представи конкретни препоръки към държавите членки за това, че трябва да предприемат мерки в областта на създаването на работни места, повишаване на растежи, отваряне на сектора услуги. Комисията предложи бюджет насочен към растежа с 2013 година и за периода 2014 и 2020. Всички знаем, че обществените финанси са подложени на огромен натиск. В днешните трудни условия е още по-важно институциите да събират по правилен начин средствата и да ги изразходват по ефективен начин. Сега, по отношение на приходите. Правилното събиране на приходите е от особено значение. Това е област, която трябва да разчита на прозрачни механизми. Тук ще поставя акцент върху две приоритетни области събиране на ДДС и на акцизи още през 2008 година комисията излезе с координирана стратегия за по-добра борба срещу измамите с ДДС. Конструктивните дискусии с държавите членки по тези въпроси последваха и сега можем да кажем, че почти всички законодателни предложения, коригирани от комисията, са прияти и изпълнени от държавите членки. Сега комисията ще трябва да следи за ефективността на приятите мерки. Необходимо е обаче още възоснова на процеса за наблюдение комисията ще анализира дали са необходими други стъпки и дали остават слабости след пълното изпълнение на законодателството. Предвиждат се и други мерки. Например, комисията ще обмисли възможността за създаване на трансграничен анализ – екип за анализ на риска. Целта е да се усъвършенства многостранния контрол. В момента работим по механизъм за бързо реагиране. Целта е да се да, се да започнем работа по верижните измами. В резултат на упростената процедура, процедура 42, Мога да ви информирам, че Генерална дирекция е, данъчно облагане проведе проверки в редица държави членки, особено тези, които са най-засегнати от слабостите в тази процедура. Поставя се акцент, е, особен акцент е, върху основани на риска стратегии. Комисията оценява ефективността на тези мерки заедно с държавите членки и е подготвена да предприеме съответни действия, в това число и предложения за законодателни промени. Що се отнася до акцизите, комисията започна план за действие за контрабанда на цигари и алкохол по източните граници през юни 2011 година. Контрабандата с цигари води до загуби от 10 милиарда евро годишно. Комисията се отнася към борбата срещу тази контрабанда много сериозно. ОЛАФ проучва мащабни международни контрабандни канали. Също така подкрепя и координира наказателни процедури в държавите членки. ОЛАФ разследва с държавите членки съвместни митнически операции. Те доведоха до иземване на големи количества а, незаконно внесени цигари. Ние държим много на този план за действие. Ще продължа да насърчавам държавите членки да работят с нас, e за да намалим чувствително контрабандата. Комисията следи дейностите на държавите членки при събиране на митата възоснова на основание на риска програми за проверка. Тя, проверява, тя осъществява проверки в държавите членки, за да види каква е практиката им, процедурите за създаване на отчетност и възстановяване на традиционните собствени средства. Всяка година се провеждат повече от 30 проверки и констатациите. След констатациите се отправят препоръки и се проверява дали са предприяти коригиращи действия. Миналата година 76 милиона евро бяха поискани от държавите членки заради финансовите им отговорности. Сега по отношение на разходите, комисията е отговорна за изпълнението на европейския бюджет и управлението на програмите. Скоро ще получите синтезирания доклад на колегиума. Колегиума поема политическа отговорност за управлението на бюджета с 2011 година. Това ще се основ... решение ще се основава на годишните те е, доклади за дейността на ръководителите, както и вътрешното мнение на вътрешния аудитор. Договорът ни напомня за особено важната роля на държавите членки, които следва да сътрудничат с комисията, така че бюджетните кредити се използват в съответствие с принципите на доброто финансово управление. Комисията не може да проверява всички милиони плащания, които се правят всяка година от европейския бюджет. Трябва да разчита на уверенията, подадени от държавите членки. От тук е конкретното предложение за, укра... за засилване на съществуваща процедура чрез годишната а... чрез годишния заверен отчет – Нека да бъдем откровени. Съществуващите изисквания за отчетност, било то годишните отчети или доброволните национални декларации, не са особено полз... не допринасят особено към собствения процес на уверение страна на комисията. Миналата година комисията анализира уверенията и представи общ доклад за това как трябва да изглеждат националните декларации и да, ако искаме те да дадат принос към уверенията на комисията. От тогава насам нямаше държави членки, които да следват пример с националните декларации. Държав... Но една държава членка все още не следва предложения общ модел от комисията. Ето защо комисията предлага да се добави разпоредба в финансовия регламент, с който задължава държавите членки всяка година да представя максимална е, декларация, уверение. Този модел може да се прилага от съответните национални администрации. Както вече казах няколко пъти, комисията е съгласна – че трябва да насърчи държавите членки да дадат политическа подкрепа на предложените годишни декларации и уверения. Ето защо комисията подкрепя парламента в преговорите с съвета, така че в съвета да се включи разпоредба за национални декларации, отговарящи на определени условия. Заедно с това обаче комисията разчита не само на националните декларации, за да е сигурна, че европейските средства се изразходват правилно. Предприемаме мерки за по-нататъчно засилване на борбата срещу измамите. Ще спомена три от тях. Реформа на правното основание на ОЛАВ, предстоящо предложение на комисията, защита на финансовите интереси, чрез възоснова на наказателното право и създаването на Европейска прокуратура. Преговорите по реформата на ОЛАФ вече са достигнали до напреднал етап. Възможностите за приключване на преговорите по, да, в, дат, по време на датското председателство са добри. Искам да благодаря на докладчика госпожа Гресле, която сега не е тук, но тя работи по този въпрос и се надявам, че ще успеем да постигнем компромис между трите институции. Измина доста време от първоначалното предложение на комисията от 2006 година. Е, съветът държи да не се създава твърде много административни тежести за ОЛАФ. Мисля, че това е разумен въпрос, който заслужава да му се обърне внимание. Моля за вашата подкрепа и проява на гъвкавост, за да можем да постигнем споразумение между трите институции по този много важен въпрос. За да може ОЛАВ да работи по-ефективно обаче, промяната в правното основание само по себе си не е достатъчно. Ние имаме нужда от по-координирани правила в областта на наказателното право. Тяхната цел е защита на финансовите интереси на Съюза да се осъществява по един и същи начин навсякъде в Съюза. На измамниците не бива да се допуска да правят избор на най-благоприятна юрисдикция с най-низко ниво на защита. Ето защо комисията възнамерява да предложи нова директива, която да хармонизира дефиницията на наказателните престъпления и да се уточни е, съответните граници. Също така се, трябва да се предвидят минималните санкции, които да бъдат наложени при тези наказания. Новата директива би трябвало да стане част от по-общата картина за, на защитата на финансовите интереси на Съюза. Вторият важен елемент на тази картина е по-нататъчно законодателно предложение, което комисията ще представи през 2013 година за хармонизирането на процедурните мерки. Това предложение ще има за цел да хармонизира правилата за събиране на доказателства в наказателно-правни производства от държавите членки. Второ, поставя се за друга, друга цел е и по-добро сътрудничество между органите в държавите членки и ОЛАФ. И двете директиви трябва да съдат основата за създаване на европейска прокуратура in 2013, and uh, work on a comprehensive impact assessment has already started. As regards evaluation, the first report based on Article 3... Що се отнася до оценката на резултатите, първият доклад по 318 член от договора бе представен през февруари тази година, т.е. с закъснение от предвидения срок. От тази година нататък комисията се ангажира да представя доклада оценка към средата на месец ноември всяка година. Комисията взе за сведение реакциите на парламента и на съвета към първия доклад, поради което тази годишния доклад ще възприеме друг подход, обхващайки всички дейности, финансирани от европейския бюджет – в доклада ще се е, съдържа пъл, пълния набор на информация за изпълнението от е, различни източници. Уважаеми депутати, структурирания диалог е, по работната програма на комисията е един от примерите за конструктивното и ползотворно сътрудничество между институциите. Аз високо ценя възможността да обменям с вас мнение относно приоритетите ви за 2013 година още от сега. И аз интерес очаквам вашите изказвания и въпроси. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, преди всичко за това, че отделихте време да присъствате на нашите разисквания, да ни дадете възможност да обменим мисли с вас. Вече доста колеги са се записали за изказвания и въпроси, но аз ще се възползвам от правото си на председател да ви върна на нещо, което вие току-що казахте, а именно за Европейската, Европейската прокуратура. Знаем, че колегата ви комисар Вивиан Рединг настойчиво работи в тази посока. В парламента също е обсъждан въпросът, но той винаги е бил и на вниманието на Комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент с оглед защитата на финансовите интереси на Съюза. И въпросът ми е такъв, има ли някакъв график, за който бихте могли да ни осведомите на работата за създаването на Европейска прокуратура и как смятате, какво е впечатлението ви, как ще сътрудничи Европейската комисия е, с е, нашата комисия е, в тази връзка? Или има ли известна склонност нещата да вървят по-скоро към юридическите аспекти на въпроса, за разлика от бюджетно-контролните, които вие до сега сте акцентирали. Благодаря. Е, въпросът е обширен, е, сериозен, както казах в встъпителните си думи. Е, нашите служби, службите на комисията вече започнаха всеобхватна оценка на въздействието, която ще включи няколко варианта на разрешение. Те ще бъдат оценени по обективни критерии и възоснова на тази оценка – Комисията ще разработи конкретен подход, представа за облика на една бъдеща европейска прокуратура. Планът е амбициозен наистина, но по-настоящем намерението е, е нормативното предложение да бъде внесено още през май до година но междувременно, разбира се, ще трябва да приключи работата по оценката на въздействието. И те първа, мисля, ще имаме много възможности подробно да обсъждаме отделните елементи на тази идея. И включително с вас в парламент. Благодаря. Ян Малдър пръв поиска думата и я получава. Благодаря, господин председател. Възползвам се от възможността да поздравя господин комисаря за казаното от него на миналото пленарно заседание относно годишните обобщени отчети. Вашето изказване, господин комисар, бе посрещнато много добре от нашата комисия и от парламент. За 6 години вие сте първия комисар, който се ангажира е, да съблюдава в е, пълен размер междуинституционалното споразумение от 2006 година. Е, споразумението е факт и след като три страни в случая, съветът, парламентът и комисията са се споразумели, то споразумението трябва да се изпълни. но, както казах, в продължение на 6 години комисията и съвета успяват да хвърлят прах в очите на парламента, колкото и да е невероятно това. Така е. Надявам се сега нещата да се променят. Понеже въпросът се свежда до липсата или до дефицита на, бюрократи... Е, на демократична извинете, отчетност, е, що се отнася до 80% от средствата, изразходвани от държавите членки. Разбира се, Европейският парламент не може да упражнява пряко контрол върху държавите членки. Това е работа на националните законодателни събрания, но, но чрез тези обобщени отчети е, ние най-добре бихме могли да осъществяваме своето право на демократичен контрол. И когато политическо отговорно лице излиза с неверни изявления, то обикновенно това е в ущърп на съответната политическа сила. Така би трябвало да подхождаме и към изявленията на държавите членки в рамките на Европейския съюз. И комисията би следвало да възприеме политиката на положителните и отрицателните стимули, така наречената политика на моркова и тоягата. И когато национални отчети се окажат неправилни, комисията би следвало да може да реагира, а от друга страна когато пък държава членка не е подала своята национална справка, своята национална декларация, то комисията да засилва контрола по отношение на такива държави членки. И, и, и, както казах, през 2006 година бе постигнато междуинституционално споразумение – и е дошло времето и парламентът и комисията да заявят категорично пред държавите членки, че не смятат да се откажат от поет взаимно между трите страни ангажимент. Та поздравления и продължавайте все така. Благодаря. Благодаря на колегата Мълдър. Още едно изказване и ще дам думата на комисаря да отговори. Жан Пьеро да има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, е, благодаря ви за връзките, които поддържате с нашата комисия. Говорим за работната програма на комисията за 2013 година. Това е последната пълна година от сегашния мандат, тъй като мандатът на комисията, както и на парламента, изтича през 2014 година. А освен това, през 2013 година ще се договарят финансовите перспективи. И се питам дали сега не е моментът да сложим всичко на масата и внимателно да преценим кое върви и кое не. Понеже много се говори най-общо, е, когато приключваше предходния мандат е, на председателя на Европейската комисия, той е, се ангажира с положително становище от проверката и заверката на отчетите на Европейския съюз. Като чета докладите на Сметната палата, аз не знам положителна ли е тази, това уверение, което дава палатата, с оговорки ли е или не е. И е време, според мен, да се сложи всичко на масата, да се разгледа под лупа е, всичко, което е, се е случило, което се е установило като практика през последните 15 години, ще да, да се огледат е, съответните правомощия на различните власти, органи и институции в Европейския съюз, да се запитаме как ще се управлява за напред континента. Кризата, която преживяваме е тежка, всеки гледа обаче себе си, всеки дърпа чергата към себе си, всеки си има своите бюджети и не, никой не гледа широко. По-нататък, за разлика от мнозинството от колегите в комисията, аз никога не съм се съмнявал, че е задължение на държавите членки да излизат с декларации за управлението на бюджета, а ние, нашата работа е да упражняваме контрол. И се надявам вие като комисар да убедите когото трябва е, тази декларация за управлението да бъде съпътствана от е, становище на Националната сметна палата, съгласно което уверението, което дава държавата членка Грация, дава достатъчно основание да се смята, че тя е управлявала бюджетните средства е, по законосъобразен е, редовен начин е, и че информацията, съдържаща се в декларацията на държавата членка, е достоверна. Така тези декларации биха добили по-голяма тежест, доколкото биха били подкрепени от едно аудиторско становище. Та така, аз предлагам, преди да изтекат нашите мандати, да прегледаме всичко, което се е натрупало като опит, положителен или отрицателен, и да видим как системата би могла да се промени или дали би трябвало да се запази. Например, не е ли дошло време Европейският парламент да си управлява сам финансите? Държавите членки все още не желаят това. Защо трябва да се споделят тези правомощия е въпрос. Що се отнася до е, словото за състоянието на Съюза, което ще бъде произнесено председателя на комисията Барозо през есента, трябва да кажа, че то ще се слуша много внимателно. И опасявам се, че малко се засяга въпросът за контрола, за одит. Възползвам се от възможността да призова чрез вас председателят Барозо в словото си състоянието на Съюза да отдели един абзац на одита, без при това, разбира се, да се противопоставят държавите членки е, и европейските институции. И последно, въпроса за митническите сборове. Всички данни и доклади на Сметната палата, а и от други източници е, е твърдят, че е, Митническия съюз не работи добре. А това в край на краищата е единственото собствено съюзно правомощи. Митническия съюз. И не е ли дошло време да се подхване идеята, която бе огласена преди няколко години, митническите въпроси, митническата администрация да бъде изцяло възложена на съюзна администрация, на служители на Европейския съюз, а не както е сега да бъде в ръцете на отделните митнически администрации на държавите членки. Не може ли поне да се проучи тази идея? служители на Европейския съюз да управляват митническата дейност, която всъщност е изключително прерогатива на Съюза. Благодаря. Благодаря ви, колега Оди. Много важно беше вашето изказване, не по-малко важно бе изказването на колегата Мълдър. Има какво да ни каже, мисля, комисарят Шемета. Благодаря ви много. Видях, че Ян Мулдър пристигна малко по-късно след началото на заседанието. В е, началото аз изложих е, е, своето становище относно декларациите и предадох годишните отчети на председателя. Тези отчети включват е, също така и кратки коментари от страна на комисията на базата на годишните доклади е, е, за дейността. За следващите години възнамеряваме да разширим тези анализи и да предложим едно по-широко виждане на комисиите на комисията, което ще представим също така на вниманието на парламента. И двамата споменахте декларациите. Декларациите за управлението, националните декларации за управлението. Мисля, че сега е важно да продължим да работим заедно, за да можем да намерим решение и да включим тези изисквания в финансовите регламенти. Защото без финансови регламенти, без финансово законодателство ще бъде трудно да се поставят някакви изисквания на страните членки. На това са посветени на и преговорите, които водим в момента за създаване на финансово законодателство. Що се отнася до одита, ние предлагаме точно това, което спомена и Жан-Пьер Уди ние предлагаме декларации за управлението да, да бъдат подаваме заедно с аудиторски доклади. Аудиторските доклади е, трябва да бъдат изготвени от е, висше аудиторски е, орган, който е независим. Е, по време на моите посещения в страните членки съм използвал всички възможности за среща с ръководителите на националните сметни е, палати е, и да ги попитам дали тези разпоредби са включени в националното законодателство, които да им позволяват да поемат е, отговорност за изготвяне такива аудиторски доклади и декларации за управлението най-важната политическа тема, най-важната политическа задача е всъщност това да стане част от едно финансово законодателство. Що се отнася до така наречения подход на морковото ягата, на, политически, на положителните и отрицателните стимули, можем да помислим а, върху това. Е, в момента само четири страни членки подават национални декларации, но само една от тях е, е, подава декларация, която отговаря на изискванията на комисията. Така че ако повече страни членки възприемат е, тази практика, ще бъде добре и ние се опитваме да ги окоръжаваме и да ги насърчаваме. Що се отнася до въпроса за митническия съюз, Мисля, че е много важно да се направи анализ на митническия съюз. Е работата по този анализ вече тече. Нашите служби изготвят една комуникация за състоянието на митническия съюз. Предвидено е тази работа да приключи до края на тази година. Целта на този анализ, на тази оценка е да, се, да получим един широк и всъобхватен поглед върху положението в митниците и да направим препоръки за това как е, ще върви напред нашия митнически съюз. Е, не ми се иска сега да изпреварвам е, предложенията, тъй като анализа на ситуацията все още тече. Що се отнася до това, което каза господин Барозо, би било твърде смело от моя страна да предложа някакъв конкретен параграф, конкретен текст в е, неговото обращение. Но е, докладите в синтетичен вид е, ще бъдат част от неговото изложение. Мисля, че одитът е важен елемент е, който трябва да намери място и в политическите изказвания, политическите обращения. Но все пак президента Баронсо трябва да реши какво ще бъде съдържанието на неговото обращение. Що се отнася до преразглеждането на правилата за многогодишната финансова рамка, мисля, че момента сега е много добър, тъй като ни предстои изготвянето на следваща такава. Правилата за множеството програми биха могли да бъдат преразгледани от гледна точка на опита, който сме натрупали за толкова години работа. Комисията смята, че е, сме научили вече доста от е, натрупания опит и новите правила, които предлагаме, е, мисля, че отразяват всички проблеми, които сме успели да идентифицираме в хода на процедурата по освобождаване на отговорност и в хода на работата на Сметната палата. Но дебата с парламента и дебата с съвета ще може да допълни това, което вече знаем за тези правила. Така че в крайна сметка ние можем да имаме общи цели е, и да направим така, че правилата за следващата многогодишна финансова рамка да бъдат ефективни и да ни помогнат да избегнем грешките и да предотвратим измамите. Благодаря, господин комисар. Още двама колеги искат думата. Инеса Яла Сендер е, и Йенс Гайер. Gracias, presidente. Sí, le agradezco mucho благодаря, господин председател. Аз е, сърдечно благодаря на господин комисаря и споделям казаното както от нашия председател, така и от колегата е, Мълдър, е, що се отнася до обобщените отчети от страна на държавите членки. Знаете, в момента сме в своеобразен импас. Независимо от добрата воля, проявена от датското председателство на Съюза, в отношенията с съвета по този въпрос не постигнахме нищо. И както не веднъж сме казвали, то се казва не веднъж, е, че решението на въпроса е евентуално комисията отново да поеме отговорността за събирането на цялата необходима информация, доколкото тя е необходима за освобождаването от отговорност и оттам тази информация да се подава на парламента, доколкото парламентът е главно действащо лице в е, този процес на контрол. Така как бихме могли да, да стигнем до такова разрешение, за да е, подават наистина държавите членки договорните обобщени отчети. На второ място, що се отнася до финансовия регламент как бихме могли как бихме могли да привлечем Европейския съвет на своя страна, за да се стигне най-сетне до отчет от страна на съвета за неговия бюджет. После що се отнася до собствените е, приходоисточници на Съюза е, във връзка с предстоящите финансови перспективи. Комисията вече излезе с първоначални предложения, но до 2014 е като комисар, отговарящ за контрола, Предвидел ли сте е, достатъчно гъвкави инструменти, така че предвид по-нататъчното развитие на обстановката и евентуално недостатъчното освояване на бюджетни средства от страна на държавите членки, според вас бихме могли да избегнем през следващия финансов период 2014-2020 година всички тези бюджетни неблагополучия. то преди да е станало твърде късно. Екс анте. Благодаря. Благодаря на Аяла Сендер. Давам думата на колегата Гайер. Първо искам да се извиня защото в 17.30 е, трябва да напусна комисията, тъй като е, ръководството на политическата ни група в Бундестага е в Брюксел и тъй като аз отговарям за контактите, имам други ангажименти, но а, е, а, ми се иска да не стане така, както обикновено става в нашия парламент. Някой задава въпроси и след това не остава да изчака отговора. За това ще бъда кратък, тъй като и днес вече каза много от нещата, нещата, които възнамерявах да кажа и аз. Мисля, че е, имаме големи шансове по, за това да напреднем по отношение на контрола върху обществените финанси, ако подходим мъдро към въпроса. В момента страните членки казват или, че искат повече средства от европейския бюджет, което обаче не е добре за страните нетни плаци, като Федерална република Германия. Мисля, че е, когато водим тази дискусия, е, стигаме до следния въпрос. Как Европейската комисия, Европейския е, парламент могат да намерят решение на този въпрос, когато в хода на, на дискусията, как могат да се предотвратят измамите с, с е, ДДС? Е, примерно чрез въвеждането на по-добър митнически контрол. По този начин ще постигнем две неща. Първо, по-добро управление на собствените средства на Европейския съюз, тъй като по този начин ще се генерират повече средства за а, европейския а, бюджет и може би комисията тук може да ни каже какви са нейните оценки, до каква степен степен собствените средства на Европейския съюз биха могли да се увеличат? Тоест, колко повече средства биха поступили при по-добър контрол? И дали подобряването на контрола изобщо ще доведе до постъпването на повече е, е, средства и съответно изискването на по-малко средства от националните бюджети. Мисля, че ако подходи мъдро, ще е, можем наистина да подобрим финансовия контрол. От това, което казахте, господин комисар, и ви благодаря за това, Разбрах, че възнамерявате да си сътрудничате с нас. Мисля, че това сътрудничество може да бъде много ефективно и през следващите 12 месеца можем да се посветим на тази дискусия с оглед на бъдещата многодишна финансова рамка. Бихме могли да покажем на обществеността, че е, страните членки могат със собствени сили да подкрепят бюджета на Европейския съюз, без да трябва да бъркат по-дълбоко в джоба си. Благодаря на колегите за оживеното участие. Колежката Гресле дойде точно на време. Извинете, че е, не следя дебата, но днес тук е, е нашата политическа група от Бундестага и трябва да им предам някои важни послания. Но а, мен ме вълнува един въпрос, който според мен е вълнува цялата ни комисия а, и който е свързан а, с а, бъдещия а, хрватски комисар. Господин комисар, вашия портфел е доста а, голям и всички мислят за това той да бъде разделен. А, ако някой а, е, иска да натовари новия комисар с освобождаването от отговорност, според мен няма да бъде добре. Така мисли и моята политическа група. Това исках да кажа. Председателя, благодаря на колегите за оживеното участие. Сега ще дам думата на колегата Шемета, а, е, за да отговори на трите въпроса. I will try to uh, summarize because аз ще се опитам да а, обобщя, защото имаше няколко въпроса, които се отнасяха до собствените средства. Първо, трябва да кажа, че комисията продължава да работи по този въпрос по въпроса за използването на приходите от ДДС като собствен източник и данък върху финансовите транзакции. На 22 юни предстои да се проведе съвета ЕКОФИН, където ще се вземе решение за данъка върху финансовите транзакции и последващите стъпки. Е, може би ще успеем да постигнем компромис между страните членки. Такъв компромис обаче все още е, няма. Що се отнася до приходите от ДДС, като източник на собствени средства, е, има много страни членки, които подкрепят идеите, представени от комисията, но за собствените средства ни трябва единодушие и ратификация от всички страни членки. Процесът не е лесен. Но продължаваме да полагаме усилия в, в тази насока. И смятаме, че е, генерирането на собствени средства на Съюза се предвижда и от е, договорите, т.е. бюджета трябва да бъде финансиран с е, собствени средства. За момента 75% от приходите и от относки на страните членки. Що се отнася до предотвратяването на измамите, това а, са а, основни приоритети в моята програма за тази година. В момента подготвяме доклада за Европейския съвет през а, юни, а, в който се съдържат мерки за борба и предотврат... с измамите и предотвратяването. Има различни мерки, свързани с а, измамите с ДДС и мерки, отнасящи се до митниците. Също така мерки, отнасящи се до контрабандата и незаконната търговия. Възнамеряваме изобщо да представим идеи за това как можем да работим по този по тези въпроси. Малко по-късно тази година ще излезем и с комуника... комуникация, която ще съдържа пълен списък на инструментите и ще ни позволи да се борим по-добре с данъчните измами и избягването на данъчното облагане. Това са идеите на комисията. Всъщност аз като комисар отговаряш за данъчното облагане. Това е в моя ресор, но той е свързан и с приходната част на европейския бюджет. Що се отнася до освобождаването от отговорност на съвета, мисля, че официално представих позицията на комисията по този въпрос. Е, позицията ни е представена и в писмен вид. Е, мисля, че водихме добра дискусия с вас е, за това как можем да постигнем напредък по този въпрос. Но, разбира се, мисля, че най-добрият начин би бил двете части на бюджетните власти да намерят компромис по този изключително деликатен въпрос. Договора ясно казва каква е ролята на парламента. Парламентът е органа, който освобождава от отговорност за европейския бюджет. Но на този етап, въпреки че комисията обикновено от комисията се иска съвет, е, за мен ще бъде трудно е, да, да кажа повече, е, отколкото съм казала до този момент. Мисля, че господин Гайер е напълно прав в своето виждане за събиране на за генериране на повече собствени ресурси, което ще разтовари е, страните членки. Това ще бъде моркова в е, цялата схема. Бихме искали освен това да използваме настоящите инструменти съгласно европейското законодателство и да изготвяме доклади относно е, събирането на е, ДДС в страните членки, е, така че да можем да правим и сравнение между страните членки и да покажем е, доколко каква е ефективността при събирането на ДДС. Е, и съответно да а, улесним и да насърчаваме тяхната работа срещу измамите. Защото все още е, има доста проблеми по отношение на ДДС и съответно много място за подобрение на събирането на ДДС. По въпроса за хрватския комисар, Бих искал да се въздържа от, комеса, от коментари, защото а, председателя на комисията е този, който възлага задачите на новоизбраните комисари. Аз не бих желал да правя конкретни предложения а, а, на председателя на комисията за това как ще реши този въпрос. Това бяха моите кратки отговори на последните въпроси. Ако имате други такива, съм готов да отговоря на тях. Whole... Благодаря ви от името на цялата комисия за отговорите на въпросите. Оценяваме доброто сътрудничество и мога само да повторя казаното от Ян Мулдер. Много е хубаво това, че вие донесахте годишните отчети, че ни ги представихте днес. Неприемливо е, че трябваше да минат 6 години, но е хубаво, че успяхте да постигнете това. Така че мога само да подчертая каженото от госпожа Гресле и може би можете да предадете на комисията, че председателят Баросо и ця, целият колегиум би било добре да се съобразят със становището на нашата комисия и може би вие ще вземете нашето становище за това, кой да бъде избран за комисар по освобождаването от отговорност. Благодаря за дискусията, за отговорите. Благодарим ви за това, че редовно идвате за размяна на мнение с нашата комисия. Uh, thank you. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war ein wichtiges Скъпи колеги, е, е, дълго продължи дискусията с комисаря, но темите са важни. Изслушването също ни отне повече време. И сега нека да минем на последната точка от дневния ред. Това е доклада на Тамаш Дойч е, относно специалните капацитети на Харватия за управление на следприсъединителното финансиране. По тази точка от дневния ред искам да приветствам господин Фасакас, член на Европейската сметна палата. Радвам се, че сте тук. Ще дам първо думата на докладчика Тамаш Дойч, ако той иска думата. Köszönöm a szót, a lehetőséget, tisztelt eh, elnök. Благодаря. Искам да приветствам представителя на Сметната палата, господин Фазакаш. Проекто доклада включва специалния доклад на Сметната палата за наименованието му е помогнали капацитета на европейск... помогна ли европейската помощ на капацитета на Хрватска да управлява след присъединителната помощ. Дами и господа, позволете ми да кажа, че тук говорим за много добре регулирана система. Присъединяването на една страна по време на преговорния процес, процесът е много добре регулиран от представенето на моба за членство до самото присъединяване. Аз представлявам страна, която премина през същия процес преди по-малко от 10 години и от опит знам, че трябва да избегнем две неща. Тогава, когато държави членки водят преговори в различни моменти, това не означава, че не бива да прилагаме едни и същи критерии за оценка на постигнатото от държавите членки. Резултатите и качествата на една държава винаги са били е, оценявани. И то възоснова на критерии, които са е, прияти преди представенето на молбата. Това е процедурата, която се следва и тук. И ако договор за присъединяване беше подписан през декември миналата година, Ние сме, така да се каже, изпитна комисия, която оценява новият член на клуба, след като молбата за членство е приета. Не можем обаче да прилагаме различни критерии от тези, които са били прилагани и при други разширявания. Спазването на правилата е в интерес не само на държавата членка, то е в интерес на Европейския съюз. През 2004 година се присъединиха 10 държави членки, с това се с това целият Европейски съюз спечели, той стана по-силен. Ползата не беше само за присъединилите държави членки, също можем да кажем и сега. Нека сега да кажа няколко думи за конкретното съдържание на доклада. По преговорите за присъединяване приключиха в последния ден на унгарското председателство. През декември миналата година Европейския съюз подписа договора за присъединяване. За по-малко 13 месеца Харватска ще стане пълноправен член на Съюза. Хрватска е получила различни форми на помощ от Европейския съюз от 2001 година насам. Тази помощ беше предоставена, за да може страната да се подготви за членство. И за да се оползотвори тази помощ по най-добрия начин. Сметната палата проучи въпрос в специален доклад и комисията в рамките на процеса за разширяване анализира процеса и наскоро излезе с доклад. Докладите и на комисията, и на Сметната палата констатират, че процесът е полезен за Хрватска и сега Хрватска е в по-голяма степен готова да управлява след присъединителната помощ. И двата доклада хвърлят светлина върху областите, в които Харватска трябва да предприеме допълнителни стъпки. Това са предварителните проверки, които ще трябва да се е, запазят за известен период от време. Хърватските власти също така ще трябва да увеличат е, капацитета за освояване на средствата и ще трябва да положа допълнителни усилия в борбата с корупцията. Докладът отбелязва, че че помощта на Европейския съюз трябва се, че администрирането на европейската помощ се нуждае от реформи. Хрватска прие редица нови закони след подписването на договора за присъединяване – Необходимо е тези правила да се спазват пълно. Освен това, хърватските власти трябва да създадат ефективна система за контрол, за да се, за да се оползотворяват европейските финансови средства по законосообразен и правилен път. Митническия контрол също трябва да стане по-ефективен. Инструментите в рамките на структурните фондове трябва да се координират по-добре и Хрватска ще трябва да създаде система, която управлява новите преки плащания в селското стопанство. Още два въпроса. Хрватска ще трябва да обърне внимание на още два аспекта. Хрватска е създала Министерство за финансиране на Европейския съюз. Тя ще се ръководи от министър, който и има ранг на заместник министър-председател. Посланието е важно. Хрватска също така е приела нов закон за обществените поръчки, който ще трябва също така да се спазва. Съгласен съм с заключенията на Сметната палата. Хърватска върви по пътя на присъединяването и ще бъде напълно готова за присъединяване. Убедени сме, че, че страната ще спази оставащите ангажименти преди самото присъединяване. След като изслушаме на представителя на Сметната палата, ви предлагам да обсъдим доклада. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Преди да дадем е, думата на представителите на Сметната палата, е, ще ви напомня, че е, на пленарното заседание в Страсбург вече приветствахме членовете на унгарски на Харватски, извинете, парламент като наблюдатели. Днес тук е, е и в нашата комисия представители на Харватска. Добре, добре дошла госпожа Маринович, госпожа Влад, госпожа Евкович и господин Блинкович. Мисля, че не произнесох много правилно имената, казва председателя, но ще ме извините, ще ви кажа още веднъж добре дошли. Сега ще дам думата на господин Вазакас от Европейската сметна палата. Благодаря, господин председател. Преди да ви прочета текста на сметната палата, искам да благодаря на вас и на вашия докладчик Тамаш Дойч. Да, искам да благодаря не само за възможността официално да представим нашия доклад, а, но а, е, и за това, че ще говорим за Хрватска като нова страна член на Европейския съюз. А, мисля, че не е случайно, че именно а, двама унгарци от вашата комисия и Сметната палата се занимават с този въпрос. Унгария, като съседна страна на Хрватска, вече от години прави всичко възможно за приемането на а, Хрватска в Европейския а, а, съюз. Унгарското правителство направи всичко възможно Хрватска да бъде призната като държава и да се появи е, на е, картата, да бъде и прията за член на ЦЕФТА, като асоцииран член и е, Паш Мит предишният председател на парламента в продължение на 4 години направи всичко, което беше по силите му, за да отвори пътя на Хрватска към Европейския съюз. За всичко това искам да ви благодаря. Искам да благодаря на докладчика за политическите му изводи, за неговата политическа дълновидност и за това, че той е отговори на конкретните въпроси в хармония и разбирателство с сметната палата. Това е почти политическо изказване, което направих, е, а както чухме по време на изслушването на госпожа Иванова, сметната палата не бива да прави политически изказвания. За това ще ви прочета още веднъж аудиторски е, доклада на сметната палата, е, за да ви бъде той официално представен господин председател, господин докладчик, господин уважаеми депутати. Позволете ми най-напред да благодаря на комисията за това, че постави на своя дневен ред специалния доклад на Сметната палата за подпомагането от страна на Европейския съюз за повишаване капацитета на Харватия за освояване на след присъединителното финансиране. Харватия ще се пресни на 1 юли 2013 година и Европейският съюз вече започна отпускането на финансова помощ на Харватия. Оценката на последиците от това финансиране е тема на доклада. Насочвайки вниманието към Харватия, смята е, е, Сметната палата отчете констатациите от, от предходния си одит във връзка с присъединяването през 2007 година на България и Румъния. Тогава в доклада си е, Сметната палата констатира, че между другото двете страни разполагат с необходимия капацитет за управление и освояване на следприсъединителните фондове. Последвалото развитие на обстановката потвърди тази констатация. Имайки предвид този опит, в работата си по доклада за Харватия, Сметната палата насочи вниманието си към изграждането на капацитета преди присъединяването и във връзка с присъединителното финансиране. Сметната палата не насочи вниманието си нито към готовността на Харватия за присъединяване към Европейския съюз, нито към въпросите за корупцията. Обаче, доколкото най-новите резултати от наблюдението страна на комисията във връзка с присъединяването на Харватия сочат въпросите за корупцията като въпроси от значителен обществен интерес. Ако уважаемите госпожи и господа членове на комисията сметнат за необходимо по-подробно да обсъдим тези въпроси, Сметата палата би могла да разгледа възможността за допълнителен доклад, свързан противодействието на корупцията в Харватия за напред. Одита на Сметната палата бе насочен да отговори на следния общ въпрос. Ефикасна ли е предприсъединителната помощ, отпускана от Европейския съюз на Харватия, за подготовката и за освояване на следприсъединителните фондове? С две главни области. Оценка на планирането на помощта по начин, който по удовлетворителен начин да създаде готовност в Харватия за освояване на след присъединителните средства и проверка на резултатите на финансиране от Европейския съюз проекти за укрепване капацитета на Харватия за управляване на европейски средства. Работата по одита се основаваше на анализ на документи, е, свързани с програмирането и изпълнението на помощта от Европейския съюз, одит на 16 проекта по извадка, финансирани от различни инструменти, събеседвания с служители на Европейската комисия и най-сетни събеседвания с официални представители на Харватия, министри, ръководители на други е, ведомства на областни и местни администрации. Сметната палата констатира, че помощта от страна на Европейския съюз е в значителен принос за изграждането на административния капацитет на Харватия, но все още е необходимо от постигането на напредък в основни области. Факт е, че с въвеждането през 2007 година на единния инструмент, Предпредседителна помощ, който обединява различните направления на помощта. Задачата на Европейската комисия за планиране и изпълнение на финансовите средства е облегчена. Предвижда се предпресъединителните средства в все по-голяма степен да се управляват от харватските власти без предварителна проверка от страна на комисията. В повечето области обаче и особено, що се отнася до управлението на структурните и кохезионните фондове, комисията все още не е дала разрешение на Харватия да освоява предприсъединителна помощ без предварителни проверки. Общо взето, помощта за изграждането на капацитет в Харватия е планирана надежно от комисията съвместно с харватските власти. В доклада си обаче с палатата констатира, че капацитета за обществени поръчки все още трябва да бъде доизграждан. Освен това, изграждането на капацитета се насочва най-вече на централно равнище, докато Светата палата смята, че на определен етап областните и местните администрации са били пренебрегнати, независимо от това, че тяхната роля е значителна при освояването на след присъединителното финансиране. Що се отнася до постигнатите от проектите финансирани от ЕС резултати, помощта е била в значителен принос за изграждането капацитета на Харватия за управление на след присъединителни средства, в това число чрез практическо обучение. Положението обаче не е съвършено и Сметната палата привежда няколко примера на проекти от различни области за значително изоставане от първоначалните графици на освояване. Това в частност се дължи на е, изоставане от сроковете поради недостатъчна зрялост на проектите още при подбора им и, както вече споменахме, е, поради липсата на достатъчен капацитет за обществени поръчки. Сметната палата също така констатира известна тенденция за съсредоточаване на усилията към значителни проекти е, за след присъединителна помощ, вместо на малки и средни проекти, които също имат важна роля. И най-сетне, поради закъсненията в изпълнението и липсата на финансируеми проекти, нормата на освояване на помощта е ниска, особено в частта развитие на селските райони. В резултат от одита Сметната палата излиза с поредица от препоръки на вниманието на комисията и на хърватските власти, насочвайки вниманието към области, които следва да бъдат доразвити за гарантирането на по-нататъчен напредък. По-конкретно, Сметната палата смята, че приоритетно значение следва да се отдава на капацитета за обществени поръчки, чрез практическо и теоретично обучение, да бъдат предприяти повече стъпки за изграждане на капацитет на областно и местно равнища, да бъде съставен портфейл от зрели проекти, благодарение на които в по-голяма степен да се освоява след присъединителното финансиране във всички области и да се засили борбата с корупцията. Господин председател, господин докладчик, госпожи и господа, Приемайки, че държавите членки ще ратифицират присъединителния договор на Харватия, Харватия ще стане 28-та държава членка на Европейския съюз едва след 13 месец. Както вече бе подчертано, Сметната палата отчита постигнатия напредък през последните няколко години, но също така и необходимостта от по-нататъчно усъвършенстване на работата, а комисията и хърватските власти все още разполагат с необходимото време още преди присъединяването. В същото време Комисията следва да отчете полуките от процеса на присъединяване на Харватия за нуждите на оказваната помощ на други страни кандидатки. Благодаря ви за вниманието. Äh, Благодаря за а, доклада. Благодаря за това, което вие като представител на Сметната палата казахте за политическото положение. А, мога само да а, потвърдя, че съм съгласен с това, което чух. А, аз, аз трябва да ви информирам, че в 6.15 трябва също да напусна това заседание. Ще ви помоля да бъдем кратки по време на дебата. Сега ще попитам колегите наблюдатели от Хрватска, кой от тях иска да вземе думата, госпожа Вра. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Независимо от доста положителния тон на доклада, бих казала, ние съзнаваме по-нататъчните усилия, които да първа трябва да бъдат положени, както и конкретните мерки, които трябва да бъдат взети за повишаване капацитета на Харватия за освояване на европейски средства. Аз бих искал да подчертая някои основни, според мен, неща. Първо, Бих искал да подчертая, както се сочи в доклада, че чрез съчетаване усилията на няколко институции, управляващи европейските фондове в новосъздаденото Министерство на регионалното развитие и европейското финансиране през декември 2011 година, хърватското правителство демонстрира значението, което отдава на тези въпроси. Факта, че ресорният министр е, е и заместник министър-председател, отправя категорично послание за ангажимента, който отдава новото хрватско правителство на регионалното развитие и освояването на европейските средства. Министерството на регионалното развитие и европейските средства ще отговаря в бъдеще и за структурните фондове, като играе ролята на единен управленски орган, координиращ усилията на всички държавни ведомства по освояването на европейските средства. Това е първото, което трябва да се подчертае. На второ място, значението на ефективното оползотворяване на предпресъединителното финансиране, увеличаване е, в способността на Харватия да освоява тези средства с оглед на бъдещото освояване на кохезионните и структурните фондове е особено важен аспект от договарянето на многогодишната финансова рамка което предстои. Ето защо отпускането на адекватни бюджетни средства за Харватия определено ще допринесе за економическата реформа в страната. Друго много важно нещо е регионалното или областното равнище. Харватските областни администрации са изградили капацитет за освояване на европейски средства. Оценени са способностите на областните и местните администрации за разработване и изпълнение на проекти и нееднократно този капацитет се е оказвал на висотата на очакванията. Независимо от това, Харватия ще продължи усилията за укрепване на областните и местните структури, особено за натрупването на достатъчен брой зрели проекти за освояване на средства в бъдеще. И накрая бих искал да кажа няколко думи за обществените поръчки. Както вероятно знаете, през месец януари тази година бе прият нов закон за обществените поръчки и влезе в сила, е, чиято цел е да повиши прозрачността. През 2011 година, благодарение на финансиран от Европейския съюз проект под наслов Укрепване на капацитета за преодоляване на нередностите в обществените поръчки, Между другото, чрез този проект бяха е, изпълнени действия за повишаване осведомеността на заинтересованите институции от, а, е, относно обществените поръчки. Преди всичко това и предстоящото, което ще направим, ние сме убедени, че бъдещите доклади на Сметната палата за Харватия ще бъдат дори още по-положителни. Благодаря. Благодаря ви за изявлението. А сега да дадем първо право на дамите, колеги. Благодаря, господин председател. Животът се живее по места. И в Такмо в този смисъл хрватското правителство отдава голямо значение на регионалното развитие. И нещо, което представя особен интерес, е, че на предстоящите избори нашите съграждани ще могат да преценяват успеха на местните органи на самоуправление в освояването на европейски средства. Трябва да признаем, че до сега не можем да се похвалим с кой знае какви успехи по отношение на предприсъединителното финансиране, но вече се наблюдава едно съревнование по привличането на европейски средства между местните администрации и това е особено насърчаващо. И не на последно място колегата наблюдател от Харватия. Благодаря, господин председател. Само още няколко неща бих искал да добавя, а и в качеството си на бивш министър на европейските работи. Трябва да е, подчертаем преди всичко, че през 90-те години на миналия век Харватия не е бенефициер на каквито и да било европейски средства и това е особено важно съображение в техническия анализ на капацитета на Харватия да освоява средства през последните 10 години, тъй като първото европейско финансиране започна едва този век и през изтеклото десетилетие. И ние много постигнахме за тези 10 години по управлението на европейската помощ, създаването на институции, е, е, освояването на знания и умения в хода на изпълнението, както се сочи и в доклада, така че след като Харватия се присъедини е, към Европейския съюз като пълноправен член на 1 юли, до година ние да сме в състояние да освояваме след присъединителните средства. Колегата Дойч много точно определя все още оставащите за решаване въпроси през оставащото до присъединяването време. Аз смятам, че този първи специален доклад на Европейската сметна палата е както подробен, така и е, конкретен, е, имайки предвид, че се основава на извадка от 16 проекта. Извадката е представителна, мисля, за капацитета на Харватия. И добавяйки към положителното, казано както в доклада на палата, така и в проекто резолюцията на парламента, следва да отбележим, че Харватия е подала искане към комисията за отмяна на предварителната оценка по освояването на средствата, поради постигнатото по-надежно, по-добро финансово управление и по-надежден контрол от страна на самите харватски власти. Аз мятам, че благодарение на всичко това, Харватия, както се казва в доклада, да предложи по-зрели проекти за финансиране, за да освоява в по-голяма степен наличните структурни и кохезионни фондове, които е, ще и бъдат отпуснати след присъединяването. Аз също така се надявам, че съвместно Европейската комисия – и Харватия ще се възползват от оставащата година, особено предвид реорганизацията на управлението на европейските средства от страна на Харватия. Ще се възползват, казвам, от тези 13-та и по-малко вече от 13 месеца, е, за да заложат е, елементите на успеха, който всички така очакваме. Благодаря. Първо, е, бих искал да подчертая, че е много добре и наблюдателите, е, колеги от Харватия, да се включат в този процес преди присъединяването на, на страната. Мога да добавя само, че в Загреб имах възможност да е, разговарям с харватския министр на външните работи Сега ще дам думата на комисията за становище господин Дирк Лане от дирекцията по разширяване. Ако желаете да вземете думата, я получавате. Благодаря, аз ще бъда съвсем кратък. Искам само да кажа, че ние общо взето приветстваме оценката, която дава Сметната палата и заедно с хърватската страна е, ще изпълним препоръките на палатата. Още няколко бележки по вече казаното тук, що се отнася до програмата за развитието на селските райони. Програмата е вече видоизменена, за да се отчитат констатациите на Сметната палата. Що се отнася до обществените поръчки, вече се каза, има нова нормативна уредба от началото на тази година и сега е, работим по изпълнението на тази уредба. Зрелите финансируеми проекти. Този въпрос винаги е бил на дневен ред. И ние е, финансираме проект е, под наслова ЯСПА с съвместно подпомагане на проектното развитие. И този проект именно цели натрупването на достатъчен брой годни за финансиране проекти. Капацитета на областните и местните администрации има елементи на финансиране е, и за това. Спомена се по-нататъчната финансова подкрепа и бъдещата, прочем, за борба с корупцията – ние доста активно работим в това отношение. Е, е, борбата с корупцията и финансирането на съответните проекти е приоритетен въпрос в предприсъединителната помощ. Е, след това предварителния контрол, който по трети и четвърти елемент трябва да бъде осъществен не по-късно от датата на присъединяване на Харватия към Съюза. Работим с хрватските колеги активно и целта е до края на тази година да се вдигне изискването за предварителен контрол, да остане да действа новия режим за около 6 месеца преди присъединяването. Естествено, ще продължим работата с Харватия за плавното интегриране на страната е, в Европейския съюз и освояването на след присъединителните фондове. Неколкократно бе споменат нашия доклад за наблюдението, който констатира, че Харватия се движи по график. Следващият всеобхватен доклад от наблюдението предстои да излезе през месец октомври тази година. Той ще бъде широко разпространен и ще даде по-нататъчни насоки на Харватия в процеса на подготовката и за присъединяването към Европейския съюз. Благодаря за допълнението и накрая Тамаш получава думата за заключителни думи. Nagyon röviden szeretnék néhány gondolatban reagálni mindarra, ami elhangzott. Külön öröm, hogy igen tisztelt horvát megfigyelő колега Инкеналити, Ще бъда кратък, господин председател. Накратко ще коментирам. Много се радвам, че колегите наблюдатели от Харватия са тук. Участието на хрватските колеги придава по-голяма демократичност на процеса. И аз приветствам това участие. Европейският парламент няма да взема решения, за сягащи Харватия, без присъствието и участието на наблюдателите от Харватия. Харватските власти, убеден съм, ще работят опорито и занапред. Много съм удовлетворен от казаното от комисията условията е, във връзка с присъединяването е, са строги и строго ще се съблюдават и за напред, но хърватската страна се оказва на висотата на тези изисквания. И аз нямам съмнение, че така ще бъде и през оставащото време до присъединяването. Нека не забравяме, че в Европейския съюз има държави членки, които макар и да са имали достъп до различни програми за финансиране, изпълнението на техните проекти не може да се похвали с кой знае какви успехи в сравнение с постигнатото на този етап от Харватия. ние можем да сме удовлетворени от усилията си, само ако през 2014-2015 година, когато оценяваме тогава постигнатото в Харватия, бъдем в състояние да стигнем до извода, че било то в процентно изражение на освоените средства, било то, що се отнася до качеството на проектите, Харватия е в състояние не по-лошо от средното за Европа. И аз имам основание да смятам, че така и ще бъде, не на последно място, предвид доклада на Сметната палата. Ще повторя казаното от мен в началото. Аз съм твърдо убеден, че с присъединяването на Харватия Европейският съюз ще стане по-силен. Благодаря. Благодаря на Тама Штойш, нашия докладчик по проекто резолюцията. В заключение аз мога да кажа, че изцяло споделям казаното тук. Полезно е, демократично е наблюдателите от Харватия да присъстват и участват в тази дискусия. С това закривам разискванията по тази точка от дневния ред. Крайен срок за изменение и допълнение 8 е юни по обяд, както ще бъдете осведомени и писменно. Благодаря на представителите на Сметната палата, на Европейската комисия. Благодаря на всички. Председателят любезно благодари и на преводачите. Благодарим господин председател. С това продължава председателят се изчерпва дневния ни ред.